Смятам, че е чест за мен да бъда първия комисар, който се изправя тук пред вас в вашето ново качество. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря и за комплимента и за поздравленията във връзка с е, избора ми на този пост. Благодаря и на всички останали, които ме поздравиха за този избор. Да. Европейският съюз е, ще бъде, така да се каже, новият е, ковчег, на който ще седнат всички от тези, които се нуждаят от помощ, от спасение. Утре е, ще е, проведем гласуването по темата наводнение в страните от Централна Европа, е, а за сега ще приключим с разискванията по темата и преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. Поздравявам много сърдечно и с благодарно всички от тези, които остават с нас в залата в този много късен час. Ще говорим за обучението в съдебната област. Ще дам думата първо на господин Берлингуер и ще го помоля да ни въведе в темата. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Уважаеми колеги, подали сме и устен въпрос, устно запитване, което всъщност представлява опит да обсъдим с комисията тази част от Стокхолмската програма, която се отнася до политическата и правната култура в Европа. Съобщението, което комисията ще представи във връзка с бъдещите пилотни проекти, би трябвало да изясни няколко аспекта. Първото, на което ние настояваме, консултациите с Европейския парламент да започват в колкото е възможно по-ранна фаза. Защото Имайки предвид естеството на проектите, е много важно да работим съвместно по подготовката им или в началната фаза на проекта, а не е, когато те вече са напреднали в своя ход. И освен това, ще подчертая необходимостта от обучение и квалификация на националните магистрати, съдии, прокурори, съдебни служители. Те са изключително важни за Европа, защото е, те уреждат правните спорове. Те в крайна сметка е, имат пряко отношение към живота на хората. Те спасяват и помагат е, е, на хората, на хората, които живеят в е, Европейския съюз. Те прилагат е, правото, включително и европейското право и решава до голяма степен проблеми на хората, така че хората да могат да живеят по-добре. Проектите не бива да се провеждат в е, стила на програмата Еразмус. Защото обхватът е, на проектите по програмата Еразмус е много по-малък. Така че е, програмата Еразмус не е достатъчна от финансова гледна точка за магистрати, когато говорим за обучение и за квалификация на обучение. Става дума естествено е, в някои случаи за е, уводни или опознавателни курсове, но извинявайте, не става дума за ученици или дори не за студенти, става дума за магистрати за висши представители на съдебната власт. Те би трябвало да се занимават с някои съвсем нови проблеми в европейското право и в европейската правна култура. Освен това, ние настояваме за един много специфичен подход по отношение на обмена на опит и когато говорим за прокурори, за съди, наистина трябва да имаме предвид, че е необходим много добре премислен подход, така че след един такъв курс и след едно подобно обучение, участниците да допринесат наистина с нещо за подобряване на ситуацията в Европа, в своята професионална сфера. Необходима ни е централна европейска институция за този процес. Ни, при нас движението е, така да се каже, отдолу нагоре няма централизация, но това, което имаме предвид е създаването на нещо като европейски менталитет, европейско отношение към тяхната дейност. Това е една изключително важна страна от развитието на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря и за това, че спазихте съвсем точно времето. Благодаря ви и за много информативния увод в темата. А сега ще помоля комисар Георгиева да изрази становището на комисията. Благодаря много, господин председател. И от името на комисията искам да благодаря за зададения ни въпрос. Много се радвам, че мога да участвам в диалог по този въпрос с Европейски парламент. Комисията работи по подобряването на достъпа до обучение за юристи, не само за, магистр... за магистрати, но не само за а, магистратите, и за другите професии в областта на правото. За това мрежите са много важни. Държавите членки също са от решаващо значение, защото именно те носят най-голямата част от отговорността за обучението на магистратите и на служителите в съдилищата. Комисията в момента прави оценка за това какво е необходимо. Тук говорим и за обмен в много голям мащаб и ще представи заключенията си е, на време за новата финансова перспектива. Междувременно се опитваме да направим възможно най-много с наличните средства. Вече сме предприели стъпки, така че обучението на юристи, да, на магистрати да бъде взето предвид да програмите за следващите години и е, се очаква да се предоставят повече проекти. Очакваше се да се предоставят повече проекти и е, на този етап, но за съжаление качеството на проектите е много ниско. Е, много малко добри проекти бяха представени и за обучението на служителите на съдилищата, включително и за нотариусите и за съдебните преводачи. На този етап се работи и по други проекти за юристи, но не и тази година, защото тази година работим под такъв член на финансовия регламент. А сега а, а, трябва да се настои да има такива курсове за всички правни професии и по-конкретно за една конкретна правна професия. Говорим за обща съдебна култура и за тази цел комисията има за насърчение да включи всички заинтересовани страни, да работи в областта на сравнителното право и е, в крайна сметка да говорим и за един европейски институт по право, нещо, което е част от плана за действие на комисията. Разговорите с заинтересованите страни показаха, че е необходимо да има една по-голяма обща рамка за обученията в съдебната система и трябва да е ясно за какви дейности говорим тук, какви инструменти имаме, за да оценим въздействието на това обучение на европейско равнище, как да оценяваме качеството, как да разпространяваме добрата практика, как да прехвърляме ноу-хау и да го разпространяваме и как да има обучение не само по сравнително право, но и в областта на европейското право, включително и на трансграничните е, услуги, е, трансграничното банкиране и прочие. И въобще как да помогнем по-добре да се реагира на потребностите на гражданите. Това е част от продължаващите ни усилия за по-добро регулиране. И това ще е основата на съобщението, което комисията ще представи през 2011 година. В това съобщение ще има предложение за финансиране и тук комисията има много високи амбиции. надяваме се финансирането да е по-високо от това, с което разполагаме на този етап. Надяваме се, че ще имаме възможности и по-нататък за обсъждаме обученията в тази област и въобще да говорим по този важен въпрос. Да сега благодаря ви, госпожо комисар. Искам да дам думата от името на политическите групи на Тадео Свивка. Имате думата за две минути. Благодаря, господин председател, уважаем госпожо комисар. Тук трябва да подчертаем, че принципите на взаимното признаване са от решаващо значение, защото тук говорим за взаимното доверие между съдебните системи на различните страни членки. Този тип ценности могат да възникнат само ако се познаваме добре, ако се разбираме добре, ако разбираме културата на различните съдебни системи в Европа но за тази цел може да се предостави подкрепа във вид на политика, която насърчава обмена на опит, мобилността, учебните посещения и специалните обучения за магистрати. Също така се призовава да има модернизиране на учебните програми в университетите. Трябва да има мрежи които работят от различни съдебни системи. И в тази връзка трябва да подчертаем значението на електронната мрежа, която може да предостави информация и за съдебните системи, и за извънсъдебните мерки, за да може да знаят гражданите как да разрешават своите проблеми и тук ще има информация за регистрите и прости насоки за това какво се случва в различните държави и членки. Европейските парламенти трябва Европейски парламент трябва ангажирано да работи в тази област и да се насърчават пилотните проекти във връзка с член 81 и 82 от договор. Важно е също така и комисията да се консултира с парламента по отношение на плановете за създаване на нови институции за сътрудничество и особено Европейската академия по право, както и Европейската мрежа на сътрудничество в областта на правосъдието. Също така е добре да се ускори развитието по трансграничните дела и действието на вътрешния пазар, така ще стане по-гладко, а живота на гражданите ще се облегчи. Благодаря. Давам думата на Лидия Йоанна Герингер де Оденберг. Маштия перц. Социалисти и демократи. Благодаря ви, господин председател. Това е вторият ми мандат в Комисията по правни въпроси в Европейския парламент, за това знам колко са важни обсъжданите от нас въпроси. Изграждането на европейската правна сфера е невъзможно без добре обучени юристи. Изключително важна е ролята на съдебната система – при защитата на европейското право националните съдии могат да се обръщат към европейски, съда на европейските общности с въпроси за тълкуване на европейското право, което може да бъде нарушено на национално ниво. Обаче може да се окаже, че националните съдии не винаги познават добре европейското право. Сега обаче европейско авторското право има примат на националното право, обаче това не винаги се осъзнава. Аз мятам, че трябва да се засилят структурите, които обучават юристите. Европейската правна академия или мрежата за обучение. Тези системи, тези структури трябва по-добре да се финансират от Европейския съюз. И това трябва да се отчита при новите преговори на финансовата рамка за годините 2013-2020. Благодаря ви. И благодаря ви за това, че се придържахте към времето ви за изказван. Госпожа Лолес, залде. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар малкото от нас, които сме в тази зала от комисията по правни въпроси, сме поддръжници на Стокхолмската програма. Но няма смисъл ние да заседаваме тук или в Брюксел и да приемаме законодателство, ако съдиите в нашите държави и членки не познават това законодателство и не могат да го прилагат от името на гражданите. Откровено казано, ситуацията е лоша. Ние Искаме много от нашите национални съдии. Те трябва да познават националното законодателство, европейското право. Ние искаме те да познават международното право, правото на всички 27 държави членки, да знаят чужди езици, да имат също така познания в сферата на сравнителното право. Всичко това изисква време, пари и може би дали време се измерва в няколко човешки живота. Всичко това е много трудно да бъде постигнато от нашите съдии. Ние полагаме максимални усилия чрез различни програми за обмен, за свързване в мрежи, но държавите членки също трябва да ни помогнат. Но аз искам да погледна към бъдещето, защото днешните студенти по право утре ще работят като съдии и ние трябва да се съсредоточим върху това какво обучение по право предлагаме днес за бъдещите съдии в Европа, в общото европейско правно пространство. Председателят, благодаря ви. Следващия оратор, господин Пашка. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми комисари, ако искаме да функционира добре правосъдието в Европа, тогава трябва да има взаимно доверие между юристите, съдиите и гражданите. Има различни традиции, има е, разлики е, между държавите членки, но това по никакъв начин не трябва да поставя под заплаха правната сигурност за нашите граждани, нито е, да поставя под въпрос компетентността на съдилищата. Именно заради това трябва да се създава възможно най-добра среда за развитието на Европейската област на правосъдието и да се разбира по-добре разликата между различните правни системи. Именно заради това се говори за мрежа, за акредитирани, от акредитирани институции, които могат да предоставят курсове по сравнително и европейско право. С тези мерки могат да подобрим качеството на съдебната власт в Европа и това ще подобри условията в които живеят всички наши граждани. Благодаря, господин Пашка. Оставих ви да довършите изказването си, независимо от това, че ви теряваха малко повече секунди. Господин Балтасаре, не присъства в залата. Той трябваше да бъде всъщност е, последният оратор. Не, е, предпоследния. А сега ще дам думата на последния оратор, е, госпожа Цесилия Викстрем от името на либералите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, ние желаем да построим Европа на бъдещето която да се основава върху общи принципи и върху една обща референтна рамка, която да се основава на доверие. А тези ценности е, могат да бъдат е, реалност, само ако хората осъществяват контакти помежду си, професионални контакти. И в случая говорим за магистрати, мъже, жени, които би трябвало да обменят опит, които би трябвало да разбират и чуждия менталитет, и менталитета и традициите на, на другите народи. Ние трябва да им предоставим тези възможности за срещи, за обмен на мисли и опит. И на мъжете, и на жените, които упражняват е, юридическата професия. Очакваме много от комисията, за да отбележим наистина значителен напредък в тази област. Благодаря ви. Сега ще дам думата още веднъж на госпожа Георгиева, тъй като а, няма други желаещи да се изкажат. Вие имате думата, госпожа комисар. Много ви благодаря, господин председател. Поставените тук въпроси като цяло съвпадат с намерението на комисията – максимална степен да осигурява установяването на контакти, създаването на мрежи от контакти, така че да може да се обменят знания, опит, но също така да създаде една платформа за обучение на национално, регионално, европейско ниво, чрез участие в такива мрежи като Академия за европейско право, Европейска мрежа за правно обучение, Европейска мрежа за публична администрация. Освен това, тук много правилно беше казано за това, че трябва да се средоточим върху бъдещето. И разбира се, комисията изцяло съгласява с това. Въпросът е как да осъществим програмите за обучение, предвидени за 2011 година, но също така ще има и съобщение свързано с следващата финансова перспектива. И трето, ако мога да се спра върху един много конкретен аспект. С удоволствие информирам парламента, че на 16 юли ще започне работа веб-портала за юристи, ние трябва да използваме всички налични средства. Става дума за по-доброто прилагане на европейското законодателство, но също и повишаването на доверието на гражданите към правото, така че да можем да разчитаме всички на колективния напредък, който в крайна сметка е за благото на нашите граждани. Позволете ми да спра до тук, господин председател. ви за пръв път сте председател. Искам да ви кажа, че вие много добре се справяте. Ние започнахме точно с 5 минути след 9 и вие успяхте да приключим заседанието 5 минути преди 12 предвидения край на заседанието ние то поздравявам ви и ви пожелавам в бъдещата ви дейност на председател да бъде също така организиран, както бяхте тази вечер. Е, е, много, много ви благодаря, госпожо комисар. Аз пък от своя страна ще изразя пожеланието сътрудничеството между парламента и комисията